Компетентната комисия е разпространила текста по смисъла на правилника за вътрешния ред. Ще изчакаме 24 часа след номинирането на съответните колеги, след което номинациите ще въжат за приети.